Резултатите са 29 за, 23 против. Приема се. Изменение 9. Отново имаме разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част пада. Минаваме към изменение 14. Първа част за Та, пада първа част, втора част, трета част. За, против, въздържали се, приема се. 15. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. 21-во изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23-то пада. Не, ще трябва да се гласува по 23-то. За, против, въздържали се. Добре, нека електронно да проверим гласуването по 23-то изменение. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 27 за, 21 против. Приема се. А сега изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за против, въздържали се, приема се. 28 за, против, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. За, против, въздържали се, приема се. 30. Пада. 34. За, против, въздържали се, приема се. 31. Пада. 33-то. Да, нека да гласуваме по 33. За, против, въздържали се. Не, не е съвсем ясно. Нека електронно да гласуваме за 33. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. Про... За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. 39 се приема. 40 за, против. Да, Питър Лизе. Говорих с генералния секретарият. А, казаха, че има лингвистични проблеми с текста и предлагам да се използва английската версия за клонингите. че трябва да има пълна забрана на следващите поколения. Тоест, ние искаме правила по отношение на етикетирането и други предложение да се забрани употребяването на месо от клонинг, това отразява същността на дискусиите и може би председателя ще трябва да реши дали да гласуваме по точка 3 или накрая. Добре, може ли сега да гласуваме по точка 40? Устно изменение номер 2. Прав ли съм? Надявам се, че гледаме един и същ списък за гласуване. Нали, изменение 40 на Джули Гърлинг и след това устно изменение 2, така ли? Добре, да започнем с 40 на Джули Гърлинг. За, против, въздържали се, отхвърля се. 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега Питър Лизи и неговото устно изменение за може ли да разберем къде точно това предложение искате да се включи? Изменение второ, устно, може ли, пита Лиза, да го прочете пак? И така, повтарям, казва Петър Лизе. Това е тире трето в оригиналния текст. Апелираш за забрана на клонирането и на позволяване на развъждането на клонинги, т.е. създаването на следващи поколения – ние искаме регулиране, а не забрана. И, и за това да се въведе забрана на клонирането и появата на продукти от клонирани животни в пазар, на пазара, а също така и регулиране на възпроизвеждането развъждането на клонирани животни следващи поколения. И така. За да е ясно, казва председателя, третото тире по член четвърти ще бъде поправен с това, което предложи Питър Лизе. Да, докладчика – Вярвам, че това е много важно. И поради този факт, аз съм против предлагането на устно предл... изменение. И така, нека да продължим с гласуването. Изменение 43. За, против, въздържали се, приема се. Сега имаме устно изменение 1. Против има ли някой? Не виждам. Добре, тогава да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 45. За, против, въздържали се, приема се. Добре, нека електронно да проверим по 45. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 32 за, 25 против, приема се. 47 за, против, въздържали се. Добре, нека електронно да проверим. Да, отхвърля се. 48. За, против, въздържали се. Приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Тук имаме разделно гласуване по 50-то за, против, първата част. Въздържали се? Да, добре. Е, електронно гласуваме по първата част. Приема се първата част. Втората. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно по 53-то. Прекратете гласуването. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72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 67 поправя се оратора. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. А не, отхвърля се, извинете. 71 71. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 71. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 7... 78 не 69-то, а сега 74-то за против. Това не беше много ясно. Нека да проверим 74-то изменение. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Шлюте. за. С много малко са повече гласовете за, но се приема. Отново да гласуваме. 64 то за, против въздържали се, отхвърля се. Добре, да го проверим електронно. 64-то, моля. Прекратете гласуването. 29 за, 28 против. Добре, свършена работа, Карл Шлюта. 79 на Критон Арсенис за, против, приема се. 80 за, против. Ще трябва електронно да проверим. Край на гласуването. 46 за, 13 против, съвсем ясно мнозинство в подкрепа. 55 за, против, въздържай се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, приема се. И сега последно цялостно гласуване върху становището. Електронно, моля. Гласувайте. Прекратете гласуването. 33 за, 16 против, 11 въздържали се. Приема се становището като цяло. Поздравления за докладчика. С това преминаваме към регламент 1760 от 2000 година за електронната идентификация на едър добитък и за заличаване на разпоредбите за доброволно етикетиране на говеждо месо. Госпожа Окони е докладчик по този доклад. ще има отделно гласуване по 62 и 59-то изменение. Шнел Харти и Род Перент. Това е промяната в списъка за гласуване. Нека да започнем с директивата. Изменение 3. отново. Първо гласуваме по директивата. В по-краткия списък за гласуване, изменение 3. Лиотар Бастаес за против въздържали се отхвърля се. Изменение 1. За против въздържали се приема се. Изменение 4 за 4 и 5. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение на Агри, изменение 2 на докладчика се оттегля. Можем да гласуваме по проект доклада. Електронно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 59 гласа за, няма въздържали се, няма против. Сега гласуваме по проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 60 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Приключихме. Преминаваме сега към по-дългия списък. Започваме с изменение C1. За. Против. Въздържали се. Приема се. с 2 За. против, въздържали се. Няма достатъчна яснота. Нека да направим проверка по електронен път. Гласуваха ли всички? Карл Шлютер. Край на гласуването. 33 гласа за, 26 гласа против. Приема се. С3. За. Против? Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. C3. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 на 23 гласа. Приема се C4 за. Против. Въздържали се. Приема се. C5 за против, въздържали се, приема се. С6 за, против, въздържали се, приема се. С7 за, против, въздържали се, приема се. С8 за, против, въздържали се, приема се. С9 за, против,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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 гласа за, 32 против. Отхвърля се. Агри 8. Дафюр? Дагиген? Агри 8 за, против. Въздържали се приема за Агри 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против. Петдесет и девет. Отхвърлихме 58. Бяхме казали, че това няма да е в реда в списъка за гласуване на Шнелхарт и Род Перен. Сега гласуваме 59-то по електронен път, моля. Гласуването е отворено. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 18 за, 41 против, отхвърля се. Преминаваме към изменение 5. Първа част. Против въздържали се, приема се. Втора част. Въздържали се, приема се. 61. Разделно гласуване. По първата част. Първата част отпада. Гласуваме по втората. Госпожа Окони. Френският превод е малко неясен. Не можах да разбера дали пето изменение се приема или не. Преводачите съобщават, че в документите, с които разполагат, тази страница липсва. Приема се пето изменение. Госпожо Окони, гласуваме по първо, втората част на 61 во за, против, въздържали се, приема се. 62 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 23 гласа за, 37 гласа против. А сега гласуваме по 11-то изменение на Агри за. Против, въздържали се, приема се. Агри 12 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 13 за против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, Нека да направим електронна проверка по 65-то. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 30 против. Отхвърля се. 66-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 и 68 идентични. Гласуваме. За. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Агри 15. За. Против? Въздържали се. Приема се. Агри 16. За. Против? Въздържали се. Нека да направим проверка. Агри 16. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 гласа за, 23 гласа против, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 гласа за, 23 гласа против. Приема се. 71 за. Против. Отхвърля се 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 73 за. Против. Въздържали се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, 77 и 78 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Агри 17 за, против, въздържали се, Приема се. Агри 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 гласа за, 29 гласа против, 1 въздържал се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Приема се 81 Електронна проверка по 82. Моля, гласувайте. Преводачите съобщават, че и тази страница липсва от техните документи. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за 30. против отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. И това ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? 47 за, 12 гласа против. Приема се с голямо мнозинство, така че вдигайте добре ръка. 83 за, против. Електронна проверка за 83. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? 28 за, 31 против. следващото изменение е за, против. Въздържали се. Приема се. След това Преминаваме към 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93. Всичките заедно. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 86, 7, 8, 9 и така нататък. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 гласа за, 25 гласа против. С това всички тези изменения се приемат. 98 за, против, въздържали се. Отхвърля се 8 за, против, въздържали се, приема се. 99 отпада, 100 отпада, 101 отпада, 102 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Агри 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 21 за. Против. Въздържали се. Приема се 104 за. Против. Отново 104 за, против, въздържали се, приема се. 105. Та отпада. Агри едно за, против, въздържали се, приема се. 12, 13 и Агри 2 и 14 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 16 за, против, въздържали се, отхвърлят се, отхвърля се, 15 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно, нека да направим проверка. 16 по 15. Гласувахте ли край на гласуването? Четиридесет за. Извинете, 40 гласа за и 18 гласа против. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, приема се 21. Да гласуваме ли? Двадесет едно. Трябва да гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против въздържали се. Приема се. 24 на две части по първата. Проверка за 19. Добре, заповядайте. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Крайно гласуването. 30 гласа за, 27 против. Приема се. 24 на две части по първата за. Против. Въздържали се. Отхвърля се по втората. За.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 Нека да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 34 гласа против. Отхвърля се. Двадесет осмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тридесет и седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се 39 за. Против. Въздържали се. Приема се 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40. Разделно гласуване по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. 41 за, против, въздържали се. Няма яснота. Електронна проверка. По 41. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 26 гласа за и 32 против. 42 и 40 отпадат. С това преминаваме към 45. За, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 45. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, 28 против. 45 се приема. Преминаваме към 53-то за. Против. Нека да повторим. Изменение 3 и 53, то те са идентични, гласуваме заедно за. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 4 за. Против въздържали се, приема се. А сега гласуваме по целия проекто доклад за измененията електронно. Заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 гласа за, 15 гласа против, 13 въздържали се. Докладът се приема. Преминаваме към проекта законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Заповядайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 гласа за, 16 гласа против, 12 въздържали се. Jetzt haben wir den Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt с това преминаваме към 11 точка от дневния ред. jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64 432 EWG. Така, 11 точка, изменение директива по отношение на компютърните бази данни. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Консолидирано изменение 3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 против, въздържали се, приемци. се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Кой е за? 58 против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 60 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Втора част на 61. Електронно гласуване, моля, по втора част на 61. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 30 лица, 25 против. Приема се. Сега преминаваме към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 против, въздържали се, отвърля се. 83, 84, 85 до 88 се отделят. 89 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 90 кой е за, против, въздържали се, приема се. 91 кой е за, против, въздържали се, приема се. 93 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 кой е за, против, въздържали се. Нека отново да гласуваме. 17 кой е за, против, въздържали се. Приема се. 94 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96. Устно изменение. С устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронно гласуване, моля. Електронна проверка. 96 с измененията. Край на гласуването. 34 за, 20 против. Приема се. И 39 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 10 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. 26 за. 25 електронна проверка, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 кой е за? Против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. 28 за, 26 против. Приема се. 107. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Някои колеги са гласували два пъти. Мисля, че има някакъв проблем с апаратурата за гласуване. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 23 за, 32 против. Отхвърля се. 109. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110. А, първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за? Втора част. А, не, извинете, не е необходимо. Извинете, извинете, нещо се обърках. Сега, нека само да погледна по-внимателно. На 14-та страница, 35. Изменение 35 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 137 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 36 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 36 електронна проверка, моля. Край на гласуването. 27 за, 28 против. Отхвърля се. ДВ8 за, против. Отхвърля се. 37 за, против въздържали се, приема се. Сто тридцати осем. Сто тридцати осем. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. осем. за. Против. Въздържали се? Приема се. девет. за против, въздържали се, приема се. 40 за, против, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 143 за. 143. 143. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против,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 Край на гласуването. 30 са за, 26 са против. Така че 47 се приема. 48 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идре 3. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. И 3-3. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Абстебус гешлосен. И 3 3 ист анген... Край на гласуването. И 3 се И 3 4. За. Против въздържали се, отхвърля се. 49. Извинете, искате да проверите и 3-4. Добре. Край на гласуването. маса за, 23 маса против, очевидно се приема. 49, кой е за? И 3, 5, кой е за? против, въздържали се, приема се. Nur der erste Teil dafür. Три първа част, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 50 и 51 идентични, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 52 и 53 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 9-1. Ви искате 51 и 53 да бъдат проверени по електронен път. Добре, гласувайте, моля. Край на гласуването. 28 срещу 28. Отхвърля се. 9-1. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 7 за. Против? Въздържали се? Приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Така че предложението с измененията очевидно се гласува по електронен начин. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 са за, 1 е против, 6 са се въздържали. И сега проекта на законодателната резолюция. Отново моля електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 48 са за, 1 е против, 4 са се въздържали. Поздравления за докладчика. Сега продължаваме. 13. Das Wasser. И така. Точка 13 за водата. Докладчикът е господин Зебер. 24. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 25, кой е за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано е едно. Против. Въздържали се. Приема се. 27 кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 39А, 9, извинете, А, кой е за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 34 кой е за, против, въздържали се, приема се. 35 гласа е за? Против. Въздържала се. Отхвърля се. 5 и 16 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 36 гласа е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 95 кой е за, против, въздържали се, приема се. 45 кой е за, 45. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Извинете, за 95 ли става дума? Добре, 95, моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 24 маса за, 30 са против. Отхвърля се. 45 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48 кой е за? Кой е против? Въздържали се. Електронна проверка, моля. Край на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се. 49 кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 49. Добре, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 са за, 21 е против. 51 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 50 кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 3,25 кой е за? Против, въздържали се, приема се. Е, и 3.18, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. И 3.18 електронна проверка. Моля, гласовете. Край на гласуването. 27 са за, 25 са против. Така че се приема. 52. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре. 52 електронна проверка. Моля, гласувайте. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. 24 са за, 26 са против. Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. 54 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 5,3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 кой е за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 кой е за, против, въздържали се, приема се. 59 кой е за, против, въздържали се, приема се. 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 кой е за? Против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 електронни ще ab über... Малко е трудно да се каже, така че трета част. Моля, електронно гласуване по нея. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Така, трета част се приема. 65, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 3-2 за, против, въздържали се. Приема се. 67 за. За, против, въздържали се. Приема се. 69 за, против, въздържали се. Приема се. 70 за, против, въздържали се. Приема се. 72. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да направим проверка по 72 втора част. Край на гласуването. Отхвърля се третата част. 79. За. Първа част. Против. Въздържали се. Да проверим. Прекратете гласуването. 30 за, 25 против, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. пети 2. За, против, въздържай се, приема се. Пети 4. За, против, въздържай се, приема се. Седмдесет пето. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, Нека да проверим. Край на гласуването. 31 за, 20 против. Приема се. 76 за. Против. Въздържани се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 за против, въздържали се, отхвърля се, 78 за, против, въздържали се, отхвърля се, 80 за, против, въздържали се, отхвърля се, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се и 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 и 7, 7 за, против, въздържали се, приема се, 5 и 8 за, против, въздържали се, приема се, 5 и 14 за, против, въздържали се, приема се, 5 и 15 за, против, въздържали се, приема се, 5 и 18. Искате ли да проверим 5 и 15? Добре. Проверка. Отхвърля се. 5.18. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано. Четвърто. За, против, въздържали се, приема се. И 3.3. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 5 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, приема се. Консолидирано 6 за, против, въздържали се, приема се. И 323 за, против, въздържали се, приема се. И 326 за, против, въздържали се, приема се. Да, кажете. Да, гласувахме. С плюс всичко е наред, казва председателя. Консолидирано 7 за, против, въздържали се, приема се. 96. Устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за. И 327 за. Против въздържали се, приема се. Итре 12 за, против, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 110. За, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 21 за, против, въздържали се, приема се. 5.12b. Не, и 3.10. Приема се 113. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържай се, приема се. 5,20 за, против, въздържай се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 5,17 за, против, въздържали се, приема се. И 8 за, против, въздържай се, приема се. Итре 9 за, против, въздържай се, приема се. 118. Нека да проверим. За 118 моля да проверим. Прекратете гласуването. Съвсем очевидно се приема. 5 и 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8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 Приема се 126 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Прекратете електронното гласуване. 23 за, 31 против.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 Да проверим. Край на електронното гласуване. 27 на 27. Отхвърля се. 12 за, против, въздържай се, приема се. 13 за, против, въздържай се, приема се. 14 за, против, въздържали се,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 Отново Рихард Зейбех. Търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара. 21, 23, 24, 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против,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 30, 31, 32 за, против, въздържай се, отхвърля се. 9 значи за, против, въздържай се, приема се. 33 за, против, въздържай се, отхвърля се. 34 за, 35. Добре, значи 34, 35 за, против, въздържай се, отхвърля се. 36 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до окончателното гласуване. Електронно, моля. Гласувахте ли всички? Край на гласуването 44 за, 3 има против, 1 въздържал се. Поздравления за Рихард Зебя. Благодаря. Искам да благодаря на всички за концентрацията. Нека да преминем към точка 15. Както вече обявих, това няма да се разглежда при затворени врата. И можем да започнем дебата направо по отношение на директива 2005 наклона на 36 относно признаването на професионалните квалификации на регламент относно административното сътрудничество посредством информационната система за вътрешния пазар. Доста дълго и напоително звучи заглавието, но се надявам, че ще имаме един оживен и ползотворен дебат. So, als allererstes möchte ich unserer Berichterstatterin <coughs> Anja Weisgerber das Wort geben. Bitte, Anja. Ja, vielen Dank. И така, нека първо да дам думата на Аня Вайсгербер, докладчик по темата. Благодаря, господин председател. Да, действително темата е изключително интересна и вълнуваща. И като се има предвид, че днешният ни дебат ще се поведе пред широката общественост, можем да очакваме интересна размяна на становища. Изготвям доклад в момента, ще го подам за превод през юни, е, ще е, е, обсъдя всичко с докладчиците в сянка. Става дума за следното. Хората в Европейския съюз могат не само да се възползват от правото на свободно движение, но и от свободното предоставяне на услуги и от възможността да се местят и да работят в друга страна. Свободата на движението на гражданите е един от основните компоненти и от свободите, предоставени в Европейския съюз. Независимо от това, обаче, много често имаме случаи, при които има неправилно приложение на принципите на вътрешния пазар от страна на държавите членки. 20% от случаите, разрешавани от СОВИД, са свързани именно с признаването на професионалните квалификации. Точно за това комисията взе решение да преразгледа тази директива и да задълбочи възможността на вътрешния пазар да се развива към растеж чрез по-голяма мобилност, е, упростяване на процедурите и тяхното ускоряване. Благодарение на тези мерки трябва да се увеличи мобилността на гражданите. Всичко това е изключително важно, защото от една страна в Европейския съюз няма достатъчно квалифицирани работници, от друга страна има огромна безработица сред младите, така че на новите правила младите ще имат по-голяма възможност да си търсят работа в други държави членки. Благодарение на тази директива Благодарение на този елемент, водещата комисия тук е Комисията по вътрешни пазар и защита на потребителите, но все пак е, е, сметнахме, че е необходимо и ние да се включим, защото тук има много важни елементи, свързани с здравето. Има а, професии, свързани с здравеопазването, в които е необходимо да има мобилност, но същевременно трябва да се гарантира защитата на здравето на пациентите. Всичко това означава, че трябва да има много добра ефективност при признаването на професионалните квалификации, за да се гарантира безопасност за пациентите. Тук са включени седем така наречени отраслови професии. При тях има автоматично признаване. 6 от тях са от здравеопазването. Тоест, тази директива е особено важна за здравеопазването. Фармацевти, лекари, акушерки, медицински сестри, заболекари, ветеринари. Всички тези професии е, подлежат е, на автоматично признаване на квалификациите въз основа на система от координати, в която са заложени минимални изисквания. Това е ясно уточнено във второто становище на правната служба, където се подчертава, че става дума за минимална хармонизация. Нека първо да говоря за фармацевтите. 24 член, алинея 4, заличава упоменаването на фармацевтите, т.е. държавите членки не са длъжни да признават квалификациите на фармацевтите, които искат да основат нова аптека. Тоест, ако един фармацевт е работил в страната вече 3 години, това се прилага, прилага се и ако се този фармацевт поема работата на някой, който е работил 3 години. Казва се, че това е препятствие през свободата на учредяване на дружества, но държавите членки се позовават на безопасността за пациентите. Има системи за лицензии в много държави членки, е, лицензиране на аптеки, квоти и прочие, но това не въжи за всички държави членки и там, където не се прилагат е, лицензии и квоти, тази клауза е изключително важна. Здравето на пациентите действително може да е състрашено, ако съответните фармацевти не познават достатъчно добре националните изисквания в областта на фармацията, преди да създадат своя собствена аптека. Затова не мога да разбера защо се заличава това изискване. Комисията е провела проучване на въздействието, има и решение на съда, но мисля, че тук най-важният критерий трябва да бъде свързан с здравето на гражданите. Има и друго изискване. Шест месечен период на стаж задължително се изисква, за фармацевтите след като завършат фармация. И той, този период трябва да е след завършването. В Финландия, Швеция, Великобритания и други страни е, по-рано този 6-месечен стаж е, можеше да се разпределя по време на ученето. На други, в други страни нямаше такава гъвкавост. Сега преминаваме към лекарите. Има задължително медицинско образование. За 5 години, 6 години сега се намалява на 5 години с съответния уточнен брой часове, 5500 часове обучение. Тоест, ако се падне от 6 на 5 години, настояваме да се остане на 5500 час. По отношение на заболекарите, предложението на комисията не променя каквото и да било по отношение на основното обучение за, за тях – но имаме натрупване на часове. А, как, при лекарите е, то е оточнено, не и при заболекарите. В, в много държави членки се решава, освен, допъл... освен 5 години, да се упоменат 5000 часа, а, подобно на изискванията за лекарите, за да може да има яснота такава, каквато има и за лекарите. Сега, още по-сложна тема. Медицинските сестри акушерите и санитарите. Качват се изискванията от 10 години задължително обучение – в училище на 12 години задължително изискване за обучение в училище. Това е единствената професия, в която се прилага автоматично признаване и при нея се определя броят на годините обра... образование. За другите професии, включително и за болекарите и лекарите, не се говори за това колко дълго е било училищното образование, говори се само за професионалното образование, по, по специализацията. Ясно е, че за да може лекарите да влязат в университета, трябва да са завършили гимназия, това е задължително изискване, но все пак за другите професии няма конкретно поменаване на броя години прекарани в училище. Целта е да се подобри качеството, но моят въпрос към комисията е следният. Как можем да подобрим качеството на полаганите грижи, ако единственият критерий е общо образователното училище? Английски, история, география? И по-малко използвани езици. По какъв е, начин това се отразява на качеството, а пък е, решаваме да не вземем предвид е, качеството и продължителността на образованието в специалността. Смятам, че приложението, в което са уточнени тези подробности, е наистина остаряло и е крайно време да се преразгледа. Комисията все още не е направила предложение по въпроса, но все пак е, може тук да се настои. Ясно е, че комисията няма как едностранно да промени а, критериите. Ние като парламентаристи трябва да имаме думата по въпроса. Така че, когато става дума за подобрението на качеството на професионалното образование, не е достатъчно да се занимаем само с годините прекарани в училище. Така че това е първата ми критика. Втората критика е свързана с сравнителната, е, сравнението а, е, на а, е, времето прекарано в училище. Има различни системи, децата започват на различна възраст, а, има различни по дължина вакансии в Гърция и Латвия, да кажем, има задължително на предучилищна, а в други страни няма. Така че разликите са огромни и те се отразяват и на уменията, с които учениците излизат от училище накрая. Но от практическа гледна точка изискванията за уменията, които трябва, с които трябва да разполага една медицинска сестра, се определят на ниво държави членки. И съответно така се формират и а, системите за професионално образование, а, които се оказват различни. През 2011 година бе а, направен анализ на така наречената система Сандвич, двойната система, е, при която а, се дава възможност да се включат и часовете, които са прекарани в обучение извън училище. Комисията по вътрешни въпроси проведе изслушване по въпроса в Холандия и в Люксембург, например. Има такава двойна система. В Германия също. В много други страни обаче е такава система, система тип сандвич или двойна система не се прилага. За разлика от стандартното университетско образование, е, тук се настоява на връзката между теоретичните и практическите аспекти на работата. Има пряка връзка с работодателите и студентите не само ходят на училище, а и учат на място. Докато а, в университета има ясно разграничаване между теоретичната и практическата работа. Опитът показва, че ако искаме да се постигне качество, двойният подход е много ефективен. Страните, в които се прилага тази двойна система и където безработицата е много висока, в Австрия е, средното е 25%, в Австрия 15%, и в е, много от другите страни, които споменах, е по-низко от средното. Така че е добре да се обмисли този въпрос. Е НП излезе с една декларация, подкрепяща двойната система на обучение и предлагайки тя да бъде предлагаща тя да бъде прията и от други държави членки, защото системата е била тествана. И така. А, какво е заключението тук? Хармонизирането на тези системи не трябва да доведе до положение, в което успешни модели, прилагани на национално равнище, ще бъдат оставени на страна а, за сметка на една а, универсална система, която включва всички слабости на а, съществуващите системи. Ето, например, в Великобритания вече има натрупан отрицателен опит там, където се прилага само университетско образование. Санитарите не получават достатъчно квалификации, защото специализираното естество на университетското образование много често означава, че изучаващи дадени професии предпочитат да се придвижат към управленските позиции в тази област. Смятам, че трябва да вземем предвид необходимостта от съвместно съществуване на тези различни подходи и системи. Минималната хармонизация може да бъде ефективен начин да се предвидим напред тук. Мисля, че е ясно какво трябва да означава минимална хармонизация тук. От там нататък е, всяка една държава членка може да вземе решение стандартите в нея да са по-високи. Така ще се запази и възможността да продължат да се прилагат различните подходи. Подходът подхода основан на практиката, т.е. двойния подход или пък академичния подход. По никакъв начин е, не трябва да допускаме да бъдат наказвани страните, които са извлекли такива големи ползи от двойната система. Така че тук можем да говорим само за минимални стандарти. След това, професионалните паспорти или а, е, професионалните документи. Целта е да се подобрят процедурите да станат по-бързи. Има обаче е, зададени крайни срокове в предложението на комисията, които за мен са твърде амбициозни. Освен това, ако държавите членки не вземат решение за признаването на професионалните квалификации в рамките на даден срок, това ще доведе до автоматично признаване в крайна сметка е, е крайно необходимо да могат да се проверяват уменията в тези ключови професии. Системата за ранно предупреждение е добра, що се отнася до защитата на пациентите. Защото ако някой е получил забрана за практикуване в една държава членка, му е забранено да практикува и в други предпич... Е, информацията трябва да се предаде до 3 дни е, до всички държави и членки и комисията. Е, що се отнася до езиковите умения, те са много важни. В областта на здравеопазването е много важно кандидатите да говорят чужди езици. Така че тук е важно да се определи кога се провеждат е, езиковите изпити. Те трябва да са, се провеждат успоредно с процедурата на признаване. Кой е, е отговорен? А, тук а, има някои, които имат познания по езици, но пък нямат а, други познания. И накрая, директивата уточнява какви квалификации трябва да се притежават в страната на происход. В моя доклад това упоменаване се заличава и накрая делегираните актове. Тук сме критични. Мисля, че законодателят трябва да има възможност да насочи посоката в която се движат тези предложения и за това ще работим с докладчиците в Сянка и след национални, първоначалните обсъждания ще говоря с всички докладчици в Сянка. Благодаря много за вниманието. Много ви благодаря, госпожа Вайсбергер, за това уводно може би сега вече можем да преминем към другите. Това че сенка. Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегата Вайсгербер. Сътрудничеството с нея беше прекрасно. Тя представи също така много ясна картина на всичките проблеми, с които се сблъска. И както аз вече казах, ние проведохме обмен на мнения в Страсбург. Предложението на комисията е доста балансирано. Има някои нови неща, които виждаме в зелената книга и сега този текст. Аз одобрям всички тези неща. Мисля, че вече са преодолени основните затруднения. Комисията ще даде на съответните лица възможност да получат бързо признаване на своята квалификация и по този начин те ще могат да започнат поне с временни договори. 147 възможността за услуга на едно гише да се получава информация от една точка, да има достъп чрез едно гише, е нещо, което означава, че трябва да бъдат изпълнени определени изисквания. Варианта за услуги на едно гише онлайн също е една добра идея. Мисля си, че всичко това отговаря на стремежа ни да упростим и да изясним нещата по този начин, ще бъде по-ясно за хората да разберат какво те трябва да правят. Те ще могат по-лесно така да се установяват други страни. По този начин ще функционира по-добре единия пазар. Освен това, тази директива е важна и за потребителите. Държавите членки имат право да направят проверка или преглед на действащите стандарти, свързани с упражняване на определени професии В момента съществува проблем с система за ранно предупреждение, особено в здравеопазването. Що се отнася до тази система за ранно предупреждение, за хората, които в момента получават автоматично признаване, тази система ще увери гражданите, че те са в по-голяма безопасност. Има случаи в миналото, когато доктори, които са били отстранени от практика в своята страна, са се премествали в друга държава членка и са продължавали да практикуват като лекари без другата страна да знае за това. Точно за това системата за рано предупреждение е нещо много добро, което аз подкрепям. Смятам, че по този начин гарантираме безопасността на нашите граждани. Това, което обсъждахме също така в миналото, е включено не само в проектостановището, което аз бях изготвил на времето. Това е, се отнася до документа 2005 на черта 36, но мисля си, че в кратка форма се отразява това, което, отраз... Е, което извинете, приехме в парламента в пленарна зала. И така искам да кажа, че се отразява това, за което вече бяхме говорили това е добре. А също така Съгласен съм с необходимостта от минимални стандарти за професионално обучение, особено за средния медицински персонал и за акушерките. Това е нещо много важно. Освен това, важно е да има минимални стандарти за учебни курсове. Смятам, че повечето колеги са съгласни с докладчика, че предложението е много добре. Може би колегите сами ще поставят този въпрос. Аз смятам, че е абсолютно задължително, ако искаме да гарантираме безопасно движение на професионалисти в държавите членки, да отчетем факта, че, например, в Италия обучението на средния медицински персонал и акушерки изисква висше образование. То започва след 13 години средно образование и след това се следва в университета да се придоби квалификация на акушерка или на средомедицински персонал, друг средомедицински персонал. В Италия се изисква една година в повече, отколкото се предлага. Също така връзката с безработицата е интересен въпрос. Може би трябва да се преразгледа този въпрос, така както сега се формулира, защото в Зелената книга се предвижда, че ще бъдат създадени около милион работни места. Мисля, че това е важно за хората, които имат професионална квалификация. Така че, нека да следим внимателно всичко, което се случва в тази сфера. Нека да сме внимателни и критични към информацията и данните, свързани с обхвата на директивата. Мисля си, че е направена голяма стъпка напред и е хубаво, че комисията отчете нашите предложения и ги включи в предложението. Разбираме, че има проблеми, но мисля си, че си заслужава да ги обсъждаме. Така или иначе, дори да има проблеми, важното е да не се допуска да има различие в стандартите в държ... сред държавите членки. Така че мисля си, че от това трябва да се ръководим. Изцяло съм съгласен с предложението на комисията. Смятам, че също така имаме добро становище, което ще подкрепим. Благодаря. Председателя, благодаря ви аз. следващия оратор. Благодаря, господин председател. Първо, искрена благодарност към госпожа Вайсбергер, която е докладчик по становището. Тя наистина се спря върху ключови моменти. Признаването на професионалните квалификации е изключително важен въпрос. Също времено това е един сложен много аспектен въпрос. Става дума за мобилност на лицата, които професионално се занимават с полагане на грижи, на медицински грижи, които предоставят медицински услуги. Това е особено важно предвид застаряването на населението и дефицитът от работници, които могат да полагат грижи Предвид спецификата на сектора на здравеопазването, становището на нашата комисия е от голямо значение. Госпожа Вайсбергер също така много важно подчерта, че винаги трябва да изхождаме от съображенията за безопасност на пациентите. Трябва винаги да отчитаме какви са потребностите на пациентите. Тя също така ни припомни за интересното изслушване, публично изслушване на 25 април организирано от комисията ИМКО. Мисля си, че тогава чухме много интересни неща и мисля си, че това съдейства за оформянето на позицията на нашата комисия по този въпрос. Също така искам да добавя, че че вече проведохме първоначален обмен на мнения, въпреки че трябва да кажа, че вчера имах известни съмнения все още – Запознах се с становището на правните служби, но това, което чух днес, смятам, че можем да поискаме повече разяснения, що се отнася до процеса на прегледа. Ще спра сега на четири основни аспекта и към някои други ще се върна по-късно. Първо, за увеличаването на минималните изисквания за обучение, професионално обучение – за средния медицински персонал и акушерки от 10 на 12 години. Това е член 31. Аз така разбирам становището на правните служби на комисията, че в 24 държави членки вече де-факто се прилага изискването за 12 години средно образование – общо средно образование. Задавам въпрос на комисията. Дали ще ни кажете кои са трите държави членки, в които не се прилага този стандарт? И дали може да ни кажете защо те все още не са преминали към такава система? Също така бихте ли ни казали какви проблеми могат да изникнат, ако се съгласим с приемането на това удължаване на срока за преминаване на средно образование? Как комисията смята да оцени ситуацията. Член четвърти, професионална карта за самоличност или паспорт. Също така ни говорихме доста подробно за това по време на изслушването. Доколкото аз се разбира, има голяма загриженост във връзка с това предложение, особено предвид факта, че един такъв подобен професионален паспорт никога не може да замени признаването. Освен това се поставят въпроси и за цялата стойност на тази инициатива. Така че също бих искал да получа разяснение по този въпрос. Трето, нещо, което също се постави по време на изслушването. Задават се въпроси за частично признаване. Много е трудно да определим как това ще се отрази на професионалистите в сектора на здравеопазването. Един от експертите каза, че частичното признаване ще зависи от всеки конкретен случай, ще се разглежда в зависимост от всеки конкретен случай, но това е нещо много сложно. Това едва ли е осъществило на практика и ще създаде много проблеми. Така че също трябва да разгледаме и този въпрос. И накрая ще бъда много благодарна, ако говорим повече по член 35, точно пред амбюла 17 за признаването, що се отнася до езиците. Дали трябва да продължаваме да настояваме, че докторите задължително трябва да могат да общуват с пациентите? Това е абсолютно ясно изискване. Това е едно международно признато изискване, включително и в съдебната практика на Съда на Европейските общности се утвърждава този принцип в решението по конкретно съдебно дело. Съдът на Европейските общности заявява ясно, че докторите трябва да могат да общуват с пациентите и с компетентните органи. И че реалната комуникация, реалното общуване е в интерес на обществото. Тоест, уменията да се общува трябва да бъдат най-ниския общ, най-малки, извинете, общ наменател. Например, в Белгия законодателството изрично визира езиковите умения на медицинския персонал и това е включено в категорията права на пациента. Има достатъчно натрупан опит в Австрия, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия. Организират се изпити по език за медицинския персонал. Ние смятаме, че проверката на езиковите умения трябва също да включва в системата за признаване и процедурата за признаване, така че по тази причина съм загрижена от сегашната формулировка в предложението. Мисля, че трябва да подобрим предложението чрез внасяне на изменения в този аспект. Така че това е един предварителен списък от проблеми, които сметнах за особено важни. С нетърпение очаквам продължаването на сътрудничеството с колегите и с удоволствие ще се срещне с госпожа Вайсбергер да обсъдим двете проблема. Господин Лизе, следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Вайсбергер за подготвения от нея доклад. Наистина това е важно предложение. И в нашата комисия ние сме много загрижени от въпросите, свързани с общественото здраве. Искам да спра върху това, което казаха правните служби, а именно, че става дума за минимална хармонизация. И слушах примерите, свързани с фармацевтите. Аз съм лекар, не съм фармацевт, но се казва, че е добра идея да има повече практическо обучение, а не само теоретично обучение. Не разбирам Европейската комисия когато те казват, че е в Обединеното кралство и Швеция се извършва практическо обучение, но трябва да се откажем от това. Смисля си, че е много важно да спазваме принципа за субсидиарност и затова е много ясно да дефинираме нещата и да отстраним недостатъци, които увреждат качеството. Трябва да помисли за това, кои са недостатъците в конкретните системи, било то в Обединеното кралство, Швеция и Финландия. Знам, че много хора смятат, че е добре да се разучаваме само върху положителните примери, но е добре да говорим и за отрицателните. Освен това, що се отнася до признаването, когато се отнема правото на един лекар да практикува в своята страна, много е важно да се гарантира това, че тази информация е известна навсякъде и че този доктор не може да практикува в друга държава членка. Например, в Германия имаше случай с един лекар от Нидерландия, който извършваше операции в Германия – въпреки че му беше отнето правото да практикува в, в Нидерландия. Смятам, че трябва да се наблегне на това. Също така трябва да помислим за изтичането на крайните срокове и за автоматичното признаване. Не смятам, че трябва да се допуска каквато и да била дискриминация. Сега, за средния медицински персонал и акушерките тук трябва да сме абсолютно ясно. Говорим за минимална хармонизация. Ако годините са 13 в Италия, добре. Ние в Европа не трябва да убеждаваме италианците, че трябва да намалява този срок на 12 на 10 години. Но в други страни, включително в Германия, има вариант след 10 години средно образование да се започне обучение като среден медицински персонал или акушерка. И това също би трябвало да се предвижда като възможност. Смятам, че задължително трябва средния медицински персонал или акушерките да имат средно образование. Аз познавам много такива хора, които много добре се справят без да имат завършено средно образование. Но мисля, че трябва, когато говорим за периода за обучение, да не допускаме намаляване на качеството на услугите. Мисля, че трябва да помислим за конкретни случаи. И така, повишава се или по-скоро се удължава срока за обучение, за да може дадено лице да продължи обучението си като среден медицински персонал. Ähm, in Großbritannien der Kommission für Gleichheit und Menschenrechte. Има информация, която получихме от е, Обединеното кралство, от Комисията по равенство и човешки права. В своя доклад тази комисия казва, че все по-голям проблем в Обединеното кралство е неквалифицирани персонал, който полага грижи за болните Затова смятам, че предложението на Европейската комисия трябва да бъде коригирано и ще помоля госпожа Вайсбергер да формулира конкретно предложение за това да не се получи така, че страните с по-високи стандарти да бъдат принудени да намалят, да понижат тези стандарти. Изключително е важно да се гарантира качеството на професионалното обучение, а не да се набляга толкова на средното общо образование. Председателя, благодаря ви, господин Лизе. Сега, доктор Дес. Мисля си, че доктор Смърт, мисля си, че говорихте за него, за холандския лекар, който приеше в Германия. И знаем, че това предизвика огромно възмущение за това, че лекар който е отстранен от лекарска практика в една страна, продължава да практикува в друга страна. Що се отнася до образованието и професионалното обучение, тук има представители на правните служби. Аз лично бих искал да задам въпрос на правните служби. Дали в Германия, например, може е необходимо да се внасят промени в процеса на професионално обучение на средния медицински персонал, ако този среден медицински персонал няма намерение да се премества в друга държава. Да или не? И сега давам думата на правните служби. Yes, thank you very much. Uh, our understanding is that the... Да, благодаря, разбирам, че когато се посрещнат минималните изисквания за професионално обучение, след това може да се продължи и на други места. Но ако хармонизацията бъде направи така, че 12 години да стане обучението, то тогава вече нещата ще се променят. С други думи, онова, което е записано в Анекс 5, ще задоволява хармонизираните изисквания, които ще означават само 10 години обучение, училищно образование и след това да могат да имат право да продължат със специализираното си обучение за а, среден медицински персонал. Надявам се, че по този начин успявам да отговоря до някъде на въпроса, който ви вълнува. Да, това беше прецизиране, което е важно. А сега комисията има възможност да отговори на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да сме тук и да изслушаме а, коментарите и дискусиите и да отговорим на въпросите, свързани с нашето предложение. Аз бих искал да се спра на четири неща. Първото от тях е преглед на правилата на настоящата директива по отношение на седемте професии, за които стана дума. Причината, поради която поискахме тази актуализация, е да се вземат предвид нещата, които са се развили от времето, в което е била приета директивата. И така всички заинтересовани страни, публичната администрация, парламента и така нататък, трябва да са е, наясно, че промените са сериозни. Ние се опитахме с всички тези заинтересовани страни, а, да разискваме всички от тези промени, настъпили а, както в рамките на Европейския съюз, така и в международен мащаб. Ние, например, сме предложили да се намали броя на годините, но да се а, въведе правилото за минимален брой часове, които трябва да бъдат покрити и оттам нататък да се натрупват точки за допълнително обучение след завършване на образованието. Защо предлагаме да се премине от 10 на 12 годишно обучение, за да може това да е в съответствие с тенденциите в света, например СЗО посочва, че минималният брой години за обучение на а, младите преди да започнат своето професионално образование като а, за а, медицински сестри акушерки трябва да бъде от 10 вдигнато на 12 години. Същото се отнася и за поредица от страни в рамките на, държав... на Европейския съюз, които направиха тази промяна. Всичко това има, разбира се, пряко и не толкова пряко влияние върху здравната система, която трябва да бъде винаги еквивалентна на, на развитието на живота, на нещата, които се случват. Ето защо ни искахме да бъдем гъвкави в предложението си. 12 години казваме, но имаме предвид и еквивалента на всичко това. Аз се надявам, че Европейския парламент и неговите комисии ще разберат, че в този нов вариант като че ли е по-трудно да се направи погрешно или поне а, противоречиво тълкование, за да се стигне до едно взаимно приемливо решение, ние трябва да се целим към нещо, което да може да работи и в същото време да може да бъде прилагано. А защото това, което трябва да избегнем задължително е да създаваме допълнителни бариери, непреодолими при това или изключително трудно преодолими. По този начин аз смятам, че ние трябва да положим усилия а за да бъдат обучавани сестр... медицинските сестри по начин, който ще е най-добрия или поне ще бъде актуализиран с най-добрия и в това отношение се надявам, че ще можем заедно а, институциите да формулираме най-добрият вариант. Така, автоматичното признаване до някъде трябва да се разясни. Много е важно за нас както докладчика посочи съвсем ясно, целта е улесняването и ускоряването на това признаване, взаимно признаване на дипломите. И така, а, крайните срокове трябва да бъдат разглеждани в тяхната цялост, защото това е е един цял процес, който се състои от различни етапи, различни етапи, които освен това имат своите самостоятелни периоди на развитие. И всичко това ще бъде съвсем специфично, съвсем конкретно формулирано за различните професии, за да могат компетентните органи да да а, контактуват и да обменят информация по възможно най-добрия и бърз автоматизиран начин. По-настоящем поредица от държавни органи не знаят коя е адекватната административна структура в друга държава членка, адекватна на техния въпрос или а, а, подобна на тяхното ниво, за да могат да контактуват и да работят. И така, контактите между властите в различните държави членки и кореспонденцията или контактуването с а, кандидатите за заемане на места изискващи някои от тези седем професии е много важна имплицитното признаване. Само нещо искам да ви напомня. Това, за което говорим, е признаване на квалификацията, но не и разрешително да се практикува тази професия. И така, вашите професионални качества може да бъдат признати, но това не означава автоматично, че сте получили разрешение да практикувате. В много от държавите Шенки има допълнителни изисквания по отношение на а, предоставянето на разрешение за практикуване на професията в тази или тези страни. Това е много важен въпрос, който не трябва да забравяме. Освен това, третото за частичния достъп – на първо място, не трябва да забравяме, че има едно решение на Съда на Европейските общности по този въпрос и какво правим ние? Ние се опитваме да инкорпорираме казаното от съда в нашето предложение, за да сме сигурни, че има по-висока степен на правна сигурност за държавната администрация във всички държави членки. Трябва да се обмисли всичко това и като основа на преговорите. Какво значи частичен достъп? Това означава, че може да се ползва и като първи етап от получаването на пълен достъп или на а, разрешение за практикуване на професията. Има, разбира се, поредица от причини, които може да не позволят на администрацията да ви предостави такова пълно право. Така, следващото езиковия тест, изключително важен елемент. За нас поне е съвсем ясно в настоящата директива, че когато се каже, че професион... този професионалист трябва да има езикови умения до нивото, което е конкретно за всяка от тези професии. И така, ако обаче според нас имате задължението да направите нещо, а то трябва да има и структура, която да контролира, да проверява спазването на това изискване или това задължение. Ето защо ние предлагаме няколко етапа, няколко стъпки, с които да можем да помогнем разрешаването на този проблем. Разбира се, това ще трябва да се разисква доста повече, но едно нещо, което искам да подчертая е да избегнем двойното тестване. Например, може да се случи така, че когато един професионалист а, а, а, влезе в друга държава членка, той да бъде изпитан, тестван на 6 етапа и, а, от държавата членка, от самата държавна администрация и след това още няколко пъти от работодателя. Ето това е нещо, което ние смятаме, че трябва да се избягва. В същото време искам да подчертая, че ние сме отворени и желаещи да коментираме, да дискутираме всичко това. Защото в крайна сметка крайният продукт на този процес, процес трябва да бъде нещо, което да бъде полезно и за гражданите, и за администрацията. Благодаря, благодаря за всички тези обяснения от страна на комисията. Преди да се обърна към докладчика, бих искал да кажа добре дошли на ученици и, студ... а, и учители от Калабрия Добре дошли. И така, Аня Вайсгабер. Имаш думата. Да, благодаря ви за този много оживен и ползотворен дебат. От, коми... от комисията чух много неща, които съвсем спокойно мога да подкрепа и това ме уверява още веднъж, че ще можем да продължим да работим с комисията и този механизъм за ранно предупреждение много ми харесва. А, да, частичният достъп а, в здравния сектор е особено важен. Освен това, минималните изисквания то, за медицински сестри, акушерки, наистина е много важно също. Но говорим за минимум от 10 години училищно образование. Това означава ли, че трябва да се свалят а, а, бройката години или съкратат бройката години в сравнение с това, което а, имат до сега, защото някои държави е, членки имат 11 или 12 години продължителност на училищното образование. Ако разбира се, системата е по-добра, не трябва естествено да бъде променена. Но комисията казва, не искаме да създаваме бариери пред развиването на способностите. Е, да, но ако намалим бройката е, образование или бройката години, в които се получава училищното образование, е, ще е доста а, е, възможно да не дадем достатъчен шанс на способностите да бъдат развити, разработени. Какво обаче точно има предвид а, комисията, не е съвсем ясно, ще трябва да се уточни как ще броим броя години в училището. Мисля, че това е добро предложение и ще е добре да поработим още малко заедно, за да доуточним и да доогладим всичко това. Да, благодаря ти, Аня, за тези коментари. Мисля, че на 18 септември ще имаме дебат, а в Комисията по околна среда. И след това на 20 септември ще бъде крайния срок за изменение, 10 октомври гласуване – А на 17 октомври ще бъде гласуването в отговарящата комисия ИМКО. А това е доста дълъг период, просто защото има лятна вакансия, но не трябва да забравяме, че здравеопазването има нужда от всичко това, което ние трябва да направим. Благодаря на колегите. Следващото заседание 20-21 юни тук в Брюксел. Казвайки всичко това, ви пожелавам добър апетит и приятен обед. Благодаря.